kolejny punkt porządku obrad brzmi Отново ви приветствам с добре дошли в тази зала. Следващата точка от дневния ред е, изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност по положението в бивша Югославска република Македония. От името на е, заместник председателя на комисията и върховен представител давам думата на господин комисар. We are politicians. We are very patient. okay. On behalf High Representative uh, Commissioner Christos Stylianides. Take the floor, please, Commissioner. Yes. Заповядайте, господин Стилянидис. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Благодаря ви за възможността да направя изявление от името на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност по положението в бивша Югославска република Македония. Всички познавате трагичните събития в Куманово, северната част на страната, в близост до Косово и Сърбия. Ние изразихме нашите съболезнования на семействата и близките на загиналите и на ранените. Тези събития, според нас, бяха предимно с престъпен характер и не свързани с етническо напрежение. Ние осъзнаваме колко бе важна всъщност реакцията на различни етнически групи, които заклеймиха въпросното събитие. Надяваме се, че с това кръвопролитието ще се прекрати. И сега минаваме към вече дългата политическа криза, в която живее страната и от която вниманието не бива да бъде отвлечено от въпросните събития. Има ясни носители на политическата отговорност, свързана с, с телефонните подслушвания, които опозицията изнесе на бял свят. Миналата седмица подадоха оставката си двама министри и завеждащият службата за държавна сигурност. Това е стъпка към поемане на политическата отговорност и смятаме, че ще доведе до възстановяване на загубеното доверие в институциите на тази страна. Също така искам да посоча, че в в неделя и понеделник се проведоха две манифестации в Скопие и е, това е постижение, тъй като и в двата случая бяхме свидетели на свободно изразяване на воля на демонстрантите, кои демонстрациите на свой ред протекоха мирно. Още от самото начало на политическата криза, раздираща страната, Европейският съюз призова за възстановяване на нормалния политически диалог между главните партии, билите управляващи или опозиционни. Трима от от колеги от парламента отговориха на призива на моя колега Йоханес Хан и най-вероятно вие, уважаеми европарламентаристи, сте в течение на това, че тримата колеги, европарламентаристи и комисаря Хан, вчера рано сутринта се срещнаха с министър-председателят на бивша Югославска република Македония господин Груевски, както и господин Заев, водач на опозицията. Това бе важен диал, проведе се важен диалог, това бе една важна среща. Дебатът зачекна някои от спорните въпроси. И в този смисъл комисията приветства поемането на ангажимент от македонска страна за задълбочаване на интеграционният процес. И двете страни поеха ангажимент да работят в тази посока. И затова приветстваме готовността на нашите партньори да се възползват от нашите медиаторски умения. Двамата партийни лидери се срещнаха в Скопия на 14-18 май съответно и са предвидени нови срещи на 26 май. Това е с намерение да се разработи обща политика за развитие. Диалогът винаги води до разблокиране на ситуацията. А именно това е сред надеждите на населението. Обръщаме се към лидерите на страната с призив да понесат сериозно своята отговорност и да се държат като партийни лидери, носещи отговорност пред съответната партия и пред страната. Също така призоваваме за разследване на всякакви съмнения за евентуални прегрешения от каквото и да било естество билите телефонни подслушвания или други. И това разследване да бъде проведено в условията на пълна прозрачност. Също така е, смятаме, че трябва да се изпратят правни експерти, които да разследват всички унези съмнения, които комисията от отдавна има за събития, които сега бяха извадени на бял свят с аферата за телефонните подслушвания. Всичко това се надяваме, че ще върне обратно страната на правия път, така да се каже. И така, в заключение смятаме, че тази криза и начинът по който тя бе овладяна е положителен пример, образец за това как политически институции могат да работят заедно ръка за ръка и да се възползват от инструменти за изпращането на едно ясно и недвусмислено проевропейско послание. И така, ние работим в тясно сътрудничество с нашите международни партньори там на место именно пак с тази цел да подобрим положението, да намерим изход от кризата. Благодаря. Евхаристо, thank you, Mr. Commissioner. Now it's time for the presentation of... Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на МЕП, господин министър, господин Кокан. Две минути. Най-напред искам да благодаря на, комисия, на комисаря и да го поздравя за чудесния анализ. Той беше много точен. Много ви благодаря за това. Най-напред, нека изразя надеждата си, че тази дискусия сега ще отрази подкрепата ми към Македония, към народа на Македония и към европейските и амбиции. Смятам, че е, страната е в трудна ситуация, но в обратен момент ние трябва да сме много внимателни и много решителни, когато изпращаме сигнал за подкрепа. Македония е в криза. Има по криза по отношение на безопасността, която заплашва политическата система. Бяхме в Куманово миналата седмица, видяхме колко сериозна може да е ситуацията. Тази политическа криза трябва, заслужава повече от нашето внимание. Имам разкрития от подслушванията и тези е, проблеми трябва да се, е, да се третират от съответните компетентни органи. Освен това, политическата отчетност, това е важно за комисията. В този смисъл трябва да видим политическа отговорност и повече политически диалог от страна на комисията всички заинтересовани страни, целият политически спектър и всички етнически сили трябва да се включат в диалога. Важно е това за демократичните институции, те трябва да заработят. Това се отнася особено за парламента който е платформа за политически диалог и механизъм за политически контрол. Важно е всички политици да покажат, покажат отговорност и отвореност. Имам предвид политиците в Македония, но също така и политиците в Европейския парламент. Моля ви, нека подчертаем, че Европейския интеграционен процес е един от много важните инструменти за преодоляване на тази криза. Трябва да приобщим отново Македония и да я насочим в правилната посока. Благодаря. Приемате ли синя карта от господин Гласос? Имате думата, господин Гласос. Искам да попитам колегата дали знае датите, които хронологично изразяват събитията в региона. Знаете ли кога жителите на тази страна са дошли в тази страна? Не зная, моля обяснете ми. Two and a half minutes. Господин Хоуит, за две минути и половина. Господин председател, ние се срещнахме на следващия ден след разговорите. Разговорите са поверителни и ние и моя колега взехме участие в тези разговори. Говорихме по много противоречиви и чувствителни въпроси. Мога да кажа, че процесът продължава. Няма да говоря за разговорите за страната в моите бележки. Има парламентарен бойкот от страна на опозицията, но опозицията не взима мерки, за да се справи с основните проблеми. Това не е правилният отговор. Ние, освен това, не, подкреп, не подкрепяме никакъв парламентарен бойкот. Членовете на НП трябва да покажат същата дисциплина, като не обвиняват опозицията. Освен това, кризата, която се разрази, бе последствие на фабрикувани обвинения и хората, които са го направили, трябва да бъдат подведени под отговорност. Медиите, съдебната система и други порочни практики а, са били вече обект на доклади за напредъка. Трябва да разберем защо този път ситуацията е по-различна. А солидарността ни с политически лидери, които са репресирани, тя е явна. Но трябва да минем и по-нататък, трябва да изразим по-ясна подкрепа към тях. Видях разрушени къщи, видях хора, които бяха които бяха, по които се стреляше. Това са хора в шок в момента. Те се страхуваха за живота си. Хората ми казаха, че това е следствие на липсваща политическа стабилност. И аз повтарям, че ако не започнем с инициатива към тази страна, проблемите в нея ще се задълбочат. Това, което се случи в Кума, Куманово и в страната, не е отговорност на Европейския съюз, но ние може да помогнем на тази страна да поеме своята отговорност и така страната може да очаква отговорност от нас. А ти пъти... От името на ЕКР Ангел Джамбаски. Dziękuję бардзо, panie Шеводничонца уважаеми колеги на първо място заявявам своето дълбоко съболезнование към семействата на всички загинали служители на министерството на вътрешните работи по време на полицейската операция. на второ място заявявам категоричната си подкрепа за териториалната цялост и независимост и суверенитет на братската ни държава. безспорно тази държава се намира в момента в една от най тежките си политически кризи. правителството в скопие дължи страшно много отговори отговори на обвиненията в корупция отговори на на записите които изтичат в публичното пространство и показват един недемократичен начин на управление. затова местната власт дължи обяснение на своите избиратели на своите граждани. от друга страна подкрепям напълно интеграцията на държавата в европейския съюз и в нато но това става само през договор за добросъседство това става само през категоричното отричане на реч на омразата на кражбата на общата история на злоупотребяването с нея на признаването на всички права и законни интереси на повече от най малко деветдесетте хиляди македонски граждани с българско национално съзнание. категорична подкрепа на основата на приятелство и на основата на добросъседство. благодаря ви. приемате ли синя карта? gospodine Джамбацки, pažljivo съм вас слушал и zanima me da li zaista vi iskreno mislite аз много внимателно ви слушах, господин Джамбацки. и не знам обаче дали смятате наистина, че Бюрм трябва да се превърне в държава членка само за в името на стабилността. Не знам дали това е умно от гледна точка на вашата държава, на други държави от Балканите, Гърция имам предвид. Хубаво е да си помагаме като приятели, но е, знаете защо казвам Република Македония, не казвам бивша Югославска република Македония. Уважаеми колега, доколкото разбрах въпроса, да, смятам, че при изпълнението на, е, на, на европейските критерии и при запазването на правата и законните интереси на всички свои граждани, това е единствената възможност тази държава да запази своята териториална цялост при спазването на европейските критерии и запазването на правата и законните интереси на всички свои граждани и постигането на договор за добросъседство с всички свои съседи. благодаря. Благодаря от името на Алда и Вайга. Господин председател, господин комисар, Бих искал да, да ви благодаря за отлично, отличния увод към нашата дискусия. Неодавна Нашият парламент подкрепи Македония, Македония, която трябва да стане член на Европейският съюз. Разбира се, това ще стане при условие, че Македония изпълни всички условия, които са необходими за присъединяването и към Европейския съюз. Но в момента сме свидетели на един конфликт, който е абсурден. Конфликт свързан с името на, а, името на държавата. Днес не става дума само да подкрепим отново Македония и да кажем, а, е, че тя е постигнала някакви успехи. Ние сме свидетели на политическа криза и на трагически трагични събития в Кума, Тоест, в страната все още има етнически и политически конфликти. Нека не забравяме, че ислямските Исляма също заплашва по някакъв начин стабилността на страната. Положението в Македония изисква повече разбиране от страна на Европейския съюз. Трябва да се намери компромис за името на държавата и да започнат най-после преговорите с Македония. Трябва да подкрепим и да подкрепяме Македония по пътя и към присъединяване към НАТО. Колкото до отношенията с Гърция, съседна страна на Македония, то е, Гърция също трябва да забрави прекалено е, стрикнати си интереси и прекалено стрикната си позиция спрямо името. От друга страна, се разбрахме, че и други биха искали да, като Албания, да блокират желани, желанието на Македония да се присъедини към НАТО. Мисля, че политиците, които са виновни за настоящата криза, трябва да поемат своята отговорност, защото страната трябва да има възможност за евроатлантическо е, бъдеще. Заедно с комисара Хан е, да ви прекъснат. Приемате ли синя карта от господин Георгио Саптиделос? С удоволствие, казва е, ораторът. Имате думата, господин Ептидеус. Аз изслушах много внимателно вашето изказване, но а, вие казахте, че че Г- Г- Гър- Гърция е, не отстъпва за името. Но ако това се случваше във вашата страна, ако е, Скопие имаше териториални претенции към вашата страна, а ако това засягаше вашата страна, по този лесен начин ли щехте да кажете неща, които казахте сега и да се отнесете, отнесете така към моята страна? А, е, просто искам да ви кажа, че когато ние имахме още по-големи проблеми за решаване. Струва ми се, че този проблем някакси е изкуствен, че има изкуствен конфликт, който трябва по някакъв начин да намери решение, защото той е безмислен. GUE NGL Group, uh, Deputy Sofia. София Сакорафа uh, има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Преди два месеца обсъждахме доклада за напредъка на Бюрм и беше посочено, че ам, трябва да се мотивира страната да на, отбележи напредък. Виждаме обаче, че в нашата съседна страна има много проблеми, ам, както стана и в Куманово. Добре е да, да се зачитат принципите за добро съседство. Ако Е, само си отправяме обвинения за това, кой да поема отговорността, няма да стигнем до никъде. Не трябва да се пести истината, защото кризата ще се задълбочи. Ако тази политика бъде продължена и за напред, е, тя ще подкопае политиката на Европейския съюз и по този начин ще се спре напредъка на страната. Благодаря ви. Тамаш Мешерикс е, има думата. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в Европейския съюз всъщност ние всички сме едини и ние сме съгласни с тези, които казват, че случващото се в Македония е опасно и включва дори нови опасности. Говорим за регионална криза, политическа национална криза в Македония. Това не е много изненадващо, тъй като тази държава вече 10 години чака да започне преговори за членство и сега е нормално тя да изгуби политическия си баланс. Македония стана принца на Уелс в чакането за влизане в Европейския съюз. Подкрепяме правителството, но смятаме, че новото гръцко правителство сега има нова възможност да преосмисли случващото се с Македония. Благодаря на тримата колеги за това, че доведоха тук основните политически лидери на масата на преговорите. Но да продължим преговорите не е достатъчно. Правителството на Македония трябва незабавно да започне да води независимо разследване за случилото се в Куманово, както и ако не могат да се справят, ще трябва да се оттегли това правителство, за да даде възможност на други. Необходимо е изграждането на Македония да започне още сега. Uh, uh... Благодаря. При, приемате ли синя карта от госпожа Саграфа? Благодаря ви, господин председател. Бих искала, уважаеми колеги, да ви напомня нещо, което каза посланника, след като се срещна с господин Груевски. Той каза, че изразява притеснението си от това, че правителството на министър-председателя не е извършило никакъв напредък по отношение на подвеждането под отговорност на управляващите. Необходимо е да се покаже до каква степен правителството държи на ценностите на Евросъюза и на Атлантическия съюз. Нека още веднъж да ви напомня, че Гърция подкрепя европейското бъдеще на бивша Югославска република Македония. Просто трябва да се защитават едни и същи ценности. Нека да престанем да се шегуваме, като преговаряме с държави, които накърняват международното право и които не желаят да отговарят на европейските ценности. Председателят, нека ви напомня, че имате ограничение на времето, когато имате синя карта. Това са 30 секунди максимум. Нека чуем отговора ви. Благодаря ви, господин председател. Да, съгласни сме всички в това отношение, само дето няма преговори за членство на Македония към момента. Точно защото Гърция ги блокира. Благодаря. Благодаря от името на Европа на свободата и демокрацията, господин Батен. Господ, госп, господин комисара описа много ясно положението в бивша Югославия, Републик Македония, насилие, убийства в севера, политическа криза в цялата страна. Наистина проблема е голям, но Европейския съюз изпраща експерти за решение на проблема и комисара смята, че бившата Югославска република Македония много скоро ще може да закрепи положението и да се върне по пътя към Европейския съюз. Но и на 11 март ние слушахме доклада за развитието на Македония. Там се каза, че има корупция, че критериите не се спълзват. Така че аз наистина пожелавам много успех на вашите експерти, които смятат, че могат да решат сами проблемите. Благодаря. Анапринотис Сотириос за И сега следващия оратор – опасните развития в региона не са никаква изненада. Това е резултат от намесата на Съединените щати, НАТО и Европейския съюз. Това е резултат от дълго кроени планове. Тук става въпрос на практика за промяната на граници и ам, по този начин ще се извърши и преразпределение на богатството и на мрежите за прехвърляне, най-вече на а, енергия. Отново виждаме ам, действията от монопола на Русия. Трябва да се предприемат мерки, така че да се спре продължаването на напредването на империализма. Не на последно място страна на НАТО. Благодаря ви. Prime Minister minutes, take a floor, please. Господин Петърле. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа. Бих искал най-напред да благодаря на комисаря Стилианидес за ясните думи, които изрази за Македония. Македония, бившата Югославска република Македония е страна кандидат за членство. Тя е обект на криза в момента и от тук са спрени преговорите. Очакваме да се стабилизира положението в страната, защото това стабилизиране е важно не само за страната, но и за всички ни. Аз подкрепям идеята за политически диалог с управляващите и с опозицията, включително и с партията на македонските албанци, за да може да функционира подобаващо и македонския парламент. Благодаря на комисаря Хан и на колегата Кукан за всички усилия, които положиха в това отношение. Приканвам да имаме динамични консултации, за да може парламент, съвместната парламентарна комисия да може да действа. Обеден съм, че е възможно и че е в интерес на политическата стабилност на Европа да се постигне стабилизиране на региона и да имаме осезаеми резултати. Трябва да направим всичко възможно, за да не се стигне до ново огнище на конфликт. Не трябва да подценяваме политически аспект, етнически аспект и религиозния такъв. Стабилността и сигурността са важни за бившата Югославска република Македония. Сигурността е важна не само за тази страна и не зависи само единствено от нейната отговорност. Благодаря. From... Приемате ли синя карта? Пита председателя. La пилоти Синадинос. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да попитам колегата следното. Когато нарича тези хора македонци, вижте, аз съм роден и съм живял в Кастория, част от гръцка Македония. Вие как ще ме наричате мен, за разлика от тези, които живеят в Скопия? Мистер Prime time for answer. Torej, če ste se родили в, гръшкем, в гръшки Македонии под... Ако сте се родил в гръцка Македония, тогава трудно мога да си представя как може да се наричате по същия начин, по който наричаме някой от Скопие. Всеки има право на своя идентичност, без значение къде живее. Клуд Флекенштайн, Господин Флекенштайн за две минути. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, искам да благодаря на колегите Воган, Кукан и Халът и на комисаря Хан за е, тяхното посредничество. Това е една много трудна задача прави се усилие да се постави ново начало, да се спре хаоса в страната и да се спре насилието по време на протестите. През почивните дни бях в Скопия и видях как десетки хиляди хора демонстрират демонстрираха в името на демокрацията, в името на свободата на правосъдието, в името на свободата на медиите и в името на предприемането на действия срещу корупцията. Не беше важното, че социал-демократи се изказваха. Беше важното, че имаше много представители на НПО, че имаше хора там на място, които ам, имаха различен етнически происход и всичко протече по мирен начин, защото демонстрантите ам, се а, държаха подобаващо, както и органите се държаха много разумно. Необходимо е а, да подкрепим а, такива действия в страната. Изпращаме нашите съболезнования към приятелите и семействата на ам, жертвите в Куманово. Не става въпрос тук за етнически конфликт, става въпрос за а, криминална престъпност. Трябва, когато се изказваме, да подчертаваме, че не става дума за етнически конфликт. Желая на нашите посредници много късмет и успех. Необходимо е да има и готовност за ам, правене на компромиси не само от едната страна и от двете страни. Но нито един ам, ръководител на правителство в Европейския съюз, изключение на един, може би, нито един ам, правителствен ръководител ам, няма ам, как да покрие това, което се тиржира тиражира в медиите за него през последните а, седмици. Благодаря ви. От името на ЕКАРА, госпо, а, господин Бареков, моля имате думата. Благодаря. Като представител на Република България съм силно обезпокоен от опитите крехки етнически мир в региона да бъде представен като заложник на тесно правителствени интереси. Дори руският външен министр Лавров днес се намеси и говори как България и Албания искат да си поделят Македония. Това е пълна глупост и спекулация, разбира се умишленото изместване на вниманието от тежките вътрешни проблеми в бивша югославска република македония с етническото противопоставяне на регионална основа може да измести фокуса и да нанесе тежки дълготрайни последици в балканския регион. единственият път на бюрм е да спазва пътната карта на европейския съюз като една от главите са правата на малцинствата. правата на българското малцинство в македония не се спазват за разлика от правата на други малцинства. съболезнования за убитите македонски полицаи! но животът и имуществото на сто хиляди български граждани и европейски граждани са застрашени в кандидатка за членство на европейския съюз. как македония да влезе в европейския съюз като държавата не спазва правата на европейските граждани? благодаря. On behalf of, uh, sorry. Uh, do you accept blue card from... Приемате ли, приемате ли синя карта от господин Гвиделс? Да, приемам. Благодаря много. Благодаря за това, че приемате моя въпрос. Вие казахте, вие говорите за политическите интереси, които всъщност а, правят, че някои са заложници. Но но те не изпълняват критериите от Копенхаген и не отиват на никъде. Това ли искате ли да кажете или просто мислите за нещо друго? Можете ли да обясните какво имате предвид под заложници в случая? за въпроса. имам предвид единствено преговорите на македония с европейския съюз. аз съм български гражданин и европейски парламентарист но три четвърти от моите роднини също са родени в македония и в гръцка и в българска и в македонска македония. нека да не слагаме личните си пристрастия и нашето лично минало върху съдбата на една държава която трябва да бъде запазена в цялост. просто искам да кажа че македония е длъжна да спазва правата на всички граждани в това число и на българското малцинство в македония. благодаря. Господин gospodine predsjedniče kolegice i kolege благодаря господин председател уважаеми колеги Важно е да отбележим, че след трагичните събития в Куманово не е имало никакви етнически конфликти. Протестите се извършват при доста нагорещена политическа атмосфера и това доведе до сблъсък. Това само показва, че Македония е едно озряло общество има шанс да излезе от кризата. Разбира се, трябва да се обвиняват управляващите, но като че ли сега Македония е много по-далеч от членство, отколкото преди 10 години. Ето защо бих искал да ви приканя да направим така, защото Македония да може да продължава да вижда европейското си бъдеще. Благодаря на господин Вагел, господин Кукин и на всички останали, които помогнаха това да се случи. Вице-президент Лорика Луначак, айде минута БТЗ. Господин Луначак, една минута. Данке. Благодаря, господин заместник председател. Уважаеми господин комисарио, дами и господа, всеки от нас беше шокиран от случилото се в Куманово преди няколко дни. Ситуацията е много чувствителна. Трябва да се разследват тези действия, включително и твърденията, че може да са подбудени от, дори от самото правителство на Груевски или от Русия. Такива твърдения има. И ако тези твърдения са верни, свързани с подслушването на телефонни разговори, правителството трябва да заде властта. Говорим тук по време на случат се в Куманово и за а, криминална престъпност. Албански и славянски македонци протестираха мирно в Скопие в неделя. Това трябва да го имаме предвид. И на последно място искам да призува НП да престане да защитава ам, политици от своето политическо семейство, дори и когато те действат в разрез с върховенството на закона. А, приемате ли синя карта от господин Каровски? Моля ви, имате думата. Е, Благодаря, господин председателю. Имам въпрос към госпожа Луначек. Тя е от европейска страна, която е достатъчно далеч от Балканския полуостров, но и не толкова далеч. Какво смятате по отношение на името на страната? Трябва да е трудно да живееш в страна, в която не знаеш как трябва да се назовава. Какво смятате вие по този въпрос? Моля ви, госпожа, госпожа Луначък, отговорете. Благодаря, господин Карски, за този въпрос. Давате ми възможност да говоря и за тази част от темата, която не можах да засегна по време на изказването си. Аз подкрепям всички тези в Европейския парламент, които призовават гръцкото правителство да предприеме мерки да се окаже подкрепа на хората с помощта на Европейския съюз. Трябва да се направи нещо в Европейския съюз, да се отвори път за едно ново споразумение, свързано с името а, на а, Македония и да се улесни присъединяването на страната към Европейския съюз. А, госпожа Корал, моля има думата. Grazie Presidente. Bene, Grueschi da una parte, Zaev dall'altra. Благодаря, господин председател. Знаем, че с нощи имаше среща и трудни преговори между две партии, които са в доста ожесточени политически дебати хората в Македония, които излязоха на улицата, също все повече се разгорещяват и а, мисля, че това може би е резултата от десете години чакане а, за членство в Европейския съюз. И вместо да се прави напредък към правовата държава, към а, членството, сега като че ли държавата направи крачка назад. И може би ние трябва да се запитаме, не носим ли някаква отговорност ние в Европейския съюз? Защо чакахме толкова дълго време? И има ли и по-конкретно виновни държави членки? Разбирам призива на госпожа Луначе, която прикани новото гръцко правителство да направи жест към Македония. Благодаря ви. Господин Синадинов. До Европейко През декември 2012 година Европейския съвет взе решение, че Бюрма трябва да извърши реформи, да се придържа към европейските принципи и да реши проблемите свързани с името на страната. Сега, ние не можеме да, да обърнем гръб на хиляди години история. Не, просто едно име няма да да даде място на тази страна в Европейския съюз. Има нужда от много вътрешни промени също. От друга страна, Бюрма е в конфронтация с Гърция, с България, е, разбира се и по исторически причини. Не трябва да забравяме и всичко това, и историята. Трябва да отидете на на място да, да видите какво казват хората. Много е трудно за Гърция да приеме продължаването на този проблем. Да се казва, че Гърция всъщност пъва е, присъединяването на е, Македония към Европейския съюз. Стига вече. Синя карта? Приемате ли синя карта? Президент. uh... Господин председател, благодаря колега, че приехте моята синя карта. Разбира се, това не трябва да се превръща в философска дискусия. Кой, какъв е, как ще се нарича някой роден в Гръцка Македония и дали това е бивша Югославска република Македония. Но моя въпрос е следния. Тук става дума за регионално сътрудничество за поемане на ангажименти и за променяне на нещата. Аз ме питам, какви са практическите стъпки, които Гърция е направила в последно време, за да въвлече Македония в регионалното сътрудничество и да помогне на страната да извърши реформите, които са необходими. Ана Пиротис Снадинос ще отговори. И хората Скопион να εκφράζει αλυτρωτικές και επεκτατικές... Аз не смятам, че Бюрма има не трябва да има териториални претензии към съседните страни. Сега давам думата на господин Преда. Благодаря ви, господин председател. Преди два месеца обсъждахме тук въпроса за Македония и тогава казах, че дори и да говорим за доклад за напредъка за тази държава, всъщност ни е много трудно да използваме тази дума, доклад за напредъка, защото държавата е по-скоро в застой. И сега всички се питаме тук дали не само има застой, ами дори и крачка назад. Имайки предвид политическата криза, която продължава да бушува в страната. Впрочем, големия проблем в Македония е свързан с липсата на култура на компромис, култура на диалог – също както останалите колеги, аз приветствам тройката на Европейския парламент и това, че тя се опитва да а, реши ситуацията Кукън, Вайган и Хауит. Но се питам дали това не е стратегия на социалистите, които едновременно с това излизат на улицата, за да а, се опитат да свалят правителството. Някак си не е лесно да разберем каква е. А, идеята. Радвам се, че госпожа Луначек проявява интерес за отношенията между НП и правовата държава и управляващите, но би ми се искало тя да има същото отношение към социалистите министър-председатели в Европа в тези правителства, като например в Румъния, са включени министри, които са осъдени с влязла в сила присъда. Така че нека да бъдем справедливи и да не използваме улицата, за да рушим институции. Тук не става въпрос за НП. Това е сериозна политическа криза. И за разлика от това, което социалистите, либералите и зелените казват, аз бих казал, че тук има етническо измерение. Това етническо измерение е много опасно. Не е достатъчно тук да слушаме либералите, социалистите и зелените, които казват, че няма нищо общо с етническите проблеми. Знаете, че в този а, регион а, искрата може да се запали във всеки един момент. Приемате ли синя карта от госпожа Луначек? Lunacek, take Благодаря, господин Преда. Ние в Зелените критикуваме НП, социал-демократите и дори хората от нашите редици, така че не се притеснявайте. Това, което имах предвид аз преди малко, беше и а, не говоря за дискусията, която водихме вчера с господин Орбан, а за дискусията с господин Груевски. Вижда се, че някои от вашето политическо семейство а, все още а, го поддържат, въпреки че той беше доста тоталитарен и авторитарен през последните месеци. Просто казвам да престанете да го защитавате. Господин Преда. Какво да ви отговоря? Тук говорим за сериозна политическа криза, в държава, която е от важно значение за нас. Та да не смесваме тази политическа криза с дискусията за НП. Идеята да а, се реши някоя политическа криза понякога е да се намери някаква жертва. И понеже вие сте отслабени политически, искате сега, вие зелените, да влезете в а, а, новините. Окей. Uh, Okay. Uh, next? Приемате ли още една синя карта от господин Джамбаски? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, не разбирате ли, че тук въпросът не е спор между ЕНП, е между зелени, леви и други подобни? Тук въпросът е за териториалната цялост и сигурността на една държава, на Балканите, а тези, които сме от Балканите, знаем какво значи това. Тук става дума за етническо противопоставяне, възможно и опасно. Тук става дума за нарушени човешки права, става дума за корупция. Според мен спорът не е в отношението между левите и десните, а е за сигурността на целия регион. Е Напълно съм съгласен. А, става въпрос за Македония. И да не забравяме, че може и да навредим, когато насърчаваме решения на Балканите, които понякога са просто някакви идеологически импровизации. За съжаление в миналото и то в близкото минало имаме много добри примери в това отношение. Мултумеск. Point of order, мистер Фонтолис. Господин Фонтолис, процедурен въпрос. Уважаеми господин председателю, смятам, че синята карта не използвам предназначение. От госпожа Луначек не дойде никакъв въпрос. Тук говорим за обмяна на политически възгледи. Евхаристо. Е, депути Сергей. Благодаря. Аз господин Сергей Станишев за минута и половина. Моля, имате думата. Micro, please.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 Имаше времена, в които Македония беше сред страните, които бяха на преден план за присъединяване към Европейския съюз. Имам, страни, имам предвид страните от Балканския полуостров. В момента страната се намира в дълбока криза. Трябва да сме наясно, че това не е момент на, систу... момент на ситуация. Говорим за един много основополагащ проблем трябва да си зададем въпроса по какъв начин стигнахме до тук и по какъв начин Европейския съюз подцени това, което се случваше в Република Македония и то от дълго време едно правителство, което създаваше там авторитарен режим, завзе медиите, економията, економиката и оказваше натиск върху съдебната система. С други думи, проблемът е сериозен. В Скопи имаше граждански протест. Аз бях там. Не бях там, за да получавам или за да проповядвам. Бях там, за да видя какво се случва. Срещнах се с хора от различен етнически происход, с различни политически пристрастия. Имаше хора от НПО, от медиите. Те всички бяха там и се застъпваха за демократичните ценности. Един от говорителите, който беше от студентското движение, каза, че не става въпрос за власт, а става въпрос за това как ще функционира държавата. И а, това е което ние трябва да вземем предвид, а, когато сформираме нашата позиция свързана с Македония. Ние имаме нашите отговорности, които трябва да поемем. Благодаря ви. Госпожа Хюсменова. Една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, лидерът на Българската либерална партия Движение за права и свободи господин Лютви Местан написа в началото на годината писмо до всички либерални лидери в Европа, че е време Европейският съюз да отвори врати за Западните Балкани. Ситуацията в Македония доказва проницателността на тази теза и ни провокира да настояваме за проактивна политика на съюза за по бързото интегриране като гаранция за запазване на териториалната й цялост и на мира в нея. ръководството на държавата трябва да положи усилия за разрешаване на политическата криза и македония бързо да върви към европейските ценности и стандарти към гарантиране на правата и свободите включително на българската общност. добър пример е българският етнически модел който осигури мирен преход от тоталитаризъм към демокрация в страната ни. надявам се че македония и европейският съюз ще се срещнат на полето на демокрацията и спазването на правата на всички граждани. благодаря. Моля следващия оратор, господин за една минута. Приветствам всички, които участват тук в дискусията. Но 100 милиона на година струва цялото това упражнение. Никой от вас не спомена специфичния интерес на Съединените щати т.е. да няма газопровод, който да преминава. няма желание да мине този газопровод през Бюрм, защото Бюрм може да се противопостави на интересите на Русия. Не смятате ли, че има разнопосочни интереси? Не смятате ли, че американците искат да се намесят както навсякъде по света? Те започват конфликти навсякъде и ние не трябва да проспиваме тези действия. Благодаря ви. Сега господин а, Ковачев. Благодаря ви много, господин председател. I'm sorry, I'm sorry, it's my mistake. Absolutely. Uh, uh, do you accept... Господин Бонано, приемате ли синя карта? Please, take a blow. Моля, имате думата. Господин Бонано, благодаря ви, че приехте моята синя карта. Не мога да седя повече тук без да кажа нещо. Седя тук от 9 часа сутринта. Говорихме за миграцията. Тогава беше казано, че тази зала е празна по време на такава важна тема. И когато а, обаче а, всеки завършваше речта си и си тръгваше. Не е ли малко лицемерно това? Не, не. Благодаря ви. Приемате ли синя карта от господин Полчък? Моля, имате думата. You, Благодаря, господин председателю. Благодаря, че приехте синята ми карта. Въпросът ми е много прост и кратък. Дали стоите тук по време на пленарната сесия през цялото време? But, please. Отговорете. Bene. Lei dovrebbe eh, prima istruirsi sulla mia storia, io faccio anche Може би трябва да се поинтересувате за моята биография. Аз съм бил кмет в Италия. Може да видите и колко участвам в гласуванията. Аз съм сред 50-те водещи депутати от всичките над 700. Понякога предпочитам да кажа нещо нелицеприятно, отколкото да съм лицемерен. Някои от вас си правят шегички и се смеят, без да ги е еня за европейските граждани. Благодаря ви. Сега вече а, давам думата на господин Ковачев. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Елит в Македония трябва да положи максимални усилия за постигане на решение на настоящата криза и да не търси противопоставяне и конфликт както във вътрешнополитически, така и във външнополитически план. За съжаление, през последните девет години премиерът Груевски отдалечи страната от нейния европейски път, който ние тук винаги сме подкрепяли и ще продължим да подкрепяме. Не видяхме воля обаче за подобряване на демократичните практики и гарантиране на равнопоставеността на всички граждани, независимо от тяхната национална идентичност точно обратното отношенията на страната със съседите се влошиха в резултат на нежеланието да се приеме протегнатата ръка и да се загърбят порочните практики от тоталитарното комунистическо и югославско минало като манипулиране на исторически факти за сметка на агресивно налагане на новосформирана македонска идентичност. европейският съюз има интерес от стабилна и демократична македония в която свободата на медиите и разделението на властите са гарантирани а личните и колективни права и свободи на македонските граждани се уважават остават въпросителните и пред геополитическия избор на страната. македония не поддържа санкциите срещу руската федерация лавров преди малко си позволи да каже че македония е жертва на запада и българия и албания искат да си я поделят. неясно остава отношението на македония спрямо кризата в украйна македонските граждани заслужават прозрачно и отговорно управление което да гарантира бързото приемане в европейския съюз и не е допустимо да стават заложници на политическото оцеляване на един или друг партиен лидер който се опитва да се олицетвори със страната. благодаря ви. Ковачев, приемате ли карта от господин Сани? Приемате ли синя карта от господин Са? Köszönöm szépen, бар, elfogadta ми eh, kérdést, bár да mindenben egyetértek. Благодаря. Съгласен съм с вас по някои от е, въпросите, но, ми, но има и един проблем, който не е решен. Ще задам въпрос обаче. Смятате ли, че е нормално да се смята, че Македония е отговорна за всичко, докато ние не им помагаме и ние на практика дестабилизираме Македония и ние сме тези, които не им позволяваме някакси да се приближат до Европа, като че ли отговорността не е само от страна на Македония. Знаеме, че Балканите са една сложна, е, един сложен регион. Смятате ли, питам ви, дали Македония е отговорна за всичко? разбира се уважаеми господин колега че отговорността е двупосочна улица винаги както и солидарността. протегнатата ръка трябва да бъде приета от другата страна но македония откакто е независима страна в последните повече от двадесет и пет години не успя да създаде такъв климат и със своите съседи а и да докаже сега на европейска сцена, че е, наистина иска добросъседство, защото е, налагането, аз казах в моето изказване, на една идентичност, която е не отговаря на историческата истина, няма доказателства в историята за такава, няма как да не породи конфликти в настоящето.

Маке... Е, е, говорим за един регион, който е много турбулентен. Ако погледнем Македония, ние гледаме на тази страна през призмата на проблема за нейното име. Но има и други проблеми, които са остават незабелязани. Корупцията, тероризма, невъзможността да се деза в интерес на обществото, невъзможно да се решат проблемите без политически диалог, такъв липсва. Това е реалната картина в тази страна, която е поела по пътя на присъединяването към Европейския съюз още преди Харватия, но до сега не е отбелязала успех. Трябва да се поема отговорност ситуацията там и трябва да се намери политическо решение възможно най-бързо. Европейския съюз може да окаже, разбира се, подкрепа и съдействие. Благодаря ви. Мадам Анна Заборска. Госпожа Анна Заборска, две минути. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, Македония вече 10 години чака да започне преговори за членство. Така че Европейския съюз носи част от отговорността за ескалирането на напрежението в тази страна. Наблюдателите по време на изборите не установиха никакви злоупотреби. Но Изявленията на Европейската комисия и на някои министри бяха използвани от комунистите, за да поставят под въпрос резултатите от изборите. Така, например, посланничката на Нидерландия заяви, че не се прави разграничение между държавните дела и политическите дела по време на изборите. Тя заяви, че това е голям проблем. По този начин се поставят под а, въпрос из... резултатите от изборите в половината държави членки в Европейския съюз. Въпреки националната криза, Македония си остава демократична държава и има своето място в Европейския съюз. Приканвам Европейската комисия да започне преговори за членство с Македония без никакви предразсъдъци. Приканвам също така държавните правителствени ръководители и техните граждани да улеснят решаването на проблема с името на тази млада република, защото това е в интерес на всички ни. Благодаря. депути Андре Пленкович, Господин Пленкович, една минута. Месье Президент, господин председател, господин комисар. Благодаря за вашите уводни думи. Бих искал да е, израза моята подкрепа към е, Македония по пътя и към европейската интеграция. Ние сме съседи. Аз идвам от е, Харватия. И част от нашият път се разви паралелно. Ние го извървяхме и заедно. Радвам Радвам се, че Македония подписа споразумението за партньорство през 2000-та година, обаче 15 години по-късно нещата не са се развиели много. Аз мисля, че македонската опозиция не трябва да бойкотира парламента, а да се върне в парламента, правителството да поеме своята отговорност и с съвместните усилия на комисара Хан и на всички нас да помогнеме на страната да избегне за в бъдеще такива трагични събития, като тези в Куманово. За това смятам, че е много важно за бъдещето на Македония това да стане по а, мирен път. Следващ. država ki se je zadnje desetletje tako uspešno razvijala je v težkih preizkušnjah. Благодаря ви, господин председател. Македония се развиваше добре последните 10 години и сега изведнъж настъпи криза. И за това има две причини. Първата е политическа. След загубата на социалистите, сега те обвиняват правителството за незаконни подслушвания и други нелегални дейности. Видяхме подобно нещо и в България, и в Словения. Тези терористични атаки бяха а, свързани с етническия конфликт. Проблема може да се а, реши чрез приобщаване. Македонците обаче винаги са искали да бъдат част от Европейския съюз. И ако им бяхме позволили да го направят, може би и политическата ситуация щеше да е по-стабилна. Страхувам се, че Македония ще стане жертва на разнопосочни интереси. Благодаря ви, казва председателя. Господин Спираки. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги! Случилото се в Команово означава, че има пропуски в начина по който функционира демокрацията. Бюрм не зачита Охридското споразумение където се включва на последно място и зачитане правата на албанското малцинство. Опозицията не се е появявала още от изборите. Няма и независимо разследване, свързано с твърденията за незаконните подслушвания. Чухме, че много хора съпът, придружават и премиера тук има различни интереси, които са свързани с Македония. Много хора са обезпокоени от скандала с подслушването. В, Бюрм има не само албанско малцинство, но има и много роми. Трябва да се внимава какъв ще е подходът към една такава страна, която е кандидат членка. Има пречка пред започването на преговорите за присъединяване на Бюрм към Европейския съюз. Тази пречка е свързана с различията с Гърция. Искаме ли а, да отворим вратата на една страна, която има проблеми с спазването на основните права? Благодаря ви. А, благодаря. Не, аз съм. Госпожа Петра. Минута и половина. Мерси, месье. Благодаря, господин председател. Бих искала да изразя своите е, съболезнования на семействата на полицаите, които бяха убити в е, Куманово. Надявам се, че извършителите ще бъдат наказани и че за бъдеще няма да бъдем свидетели на подобни събития. Ако Македония можеше да се присъедине към НАТО, мисля, че нямаше да има такива трагични събития. Но мисля, че позиция, опозицията трябва да се върне в парламента, за да се намери решение на драматичните събития. Но кой е виновен? Мисля, че трябва да потърсим отговорността в Европейския съюз, в съвета – които подставят непрекъснато прегради пред отварянето на преговорите с Македония. Ако преговорите бяха започнали, мисля, че нямаше да има такива опити за завземане на властта и нямаше да има е, опити за нарушаване на суверенитета. Е, Македония е направила много и, ти трябва да бъде наградена с започване на преговорите. Двустранните преговори трябва, двустранните проблеми трябва да се решат, е, както се решиха проблемите между Харватия и Словения, защото стабилността ще е в интерес на всички. Горгиос Кърцос. Господин Кърцос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател трябва да работим в сътрудничество с бившата Югославска република. Но преди да има преговори, трябва да има стабилна политическа обстановка. На следващо място. Трябва да се сложи край на организираната престъпност. Необходимо е също така да се спазват правата на албанското младсинство в страната. Трябва да се реши проблема с името на тази държава. Трябва да се намери компромис, който бъде, да бъде удовлетворителен и за Атина и за Скопие. Аз съм грък и а, придавам голямо значение на а, последния спор. Скопие трябва да реши първите три проблема, които описах, за да може да разшири възможностите си за влизане в Европейски съюз. Благодаря. Благодаря госпожа Ружа Тума, Томашич. Актуално стане в Македония върло. Уважаеми дами и господа, ситуацията в Македония е обезпокояваща. Принципите на правата държава не се спазват. Невъзможно е да се постигне економически просперитет. Недоволството сред хората се засилва и намира своето отражение по улиците. Македонците имат малко причини за да проявяват оптимизъм страната може да падне в пропаста. Ние трябва да го предотвратим. Службите за сигурност в Македония имат водеща роля и по този начин се застрашава и сигурността в Югоизточна Европа. Трябва да предприемам нещо, а не да чакаме докато а, конфликта се разрази още повече. Господин Кючук. <coughs> I'm sorry. I'm... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, проблемът в Македония не е проблем само на държавата Македония. Това е проблем на Балканите, а не на последно място и на самия Европейски съюз. Дългогодишната принудителна изолация на Македония е една от основните причини за сегашната е криза не бива да абсолютизираме критерия страните предварително да са решили всички свои двустранни въпроси. абсолютизирането означава да кажем на всички балкански страни че членството им в европейския съюз е невъзможно. затова господин председател искам да кажа че на балканите има теми които могат да бъдат решени не преди а със самото членство в европейския съюз. интегрирането на западните балкани не е заради техните политически елити не е дори заради техните министър председатели а заради гражданските общества на тези млади демокрации. европейският съюз не трябва да оставя западните балкани да стоят в привидно неутралното поле между изтока и запада. завършвайки но не на последно място интеграцията на западните балкани е най надежната превенция срещу радикализацията на тези млади общества. именно за това, ние българските либерали ще подготвим среща през месец септември за да обсъдим нова интеграционна стратегия на всички страни от региона. Благодаря. Thank you. Uh, Лаприотис Костас Хрисогонос. Аз Христах Хрисоготис. Много депутати се позоваха на проблемите с името и конфликта с Гърция на тази тема. Нека да ви кажа, че гръцкото правителство показа готовност за компромис. Но проблема идва от, от, от, от срещната страна. Както каза господин Преда, в а, на Груевски и в Скопие по принцип няма култура на компромиса. Хвърлят се прах в очите на хората, а всъщност има и териториални претенции, които се крият зад проблема с името. Това е един а, начин за отвличане на вниманието от вътрешните проблеми, които раздират страната. Така че проблема е от тяхна страна, не от наша страна. Господин Христос Йонис, приемате ли, приемате ли синя карта от господин Мариас? Не, аз не поисках синя карта. Аз исках просто да повдигна процедурен въпрос. Прекалено много сини карти бяха ам, по предложени и приети. Аз бях първия, който исках да говоря в процедурата за спонтанни изказвания. Защо не може на тези, които искаха да говорят с синя карта, да им се даде и правото да говорят още веднъж? Така че не бих искал да задам въпрос. Благодаря за съвета. Господин Солташ, имате думата. Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Kolegice in Господин председател, благодаря, че ми дадахте думата. Македония е в много сложно положение в момента. Преди няколко месеца говорихме за Македония и че Македония има място по пътя към евроатлантическите е, институции. Но разбрахме междувременно, че мирът е застрашен в е, Македония. Какво точно се случи в Македония, не можем да кажем много ясно. Времето ще покаже дали имало външни фактори, които са а, е, имали геостратегически интереси или друго, но а, факт е, че Македония се превърна в Барутен погреб още веднъж. И за това трябва да положи много усилия. Благодаря на господин Вайгел и на всички, които полагат усилия и им желая успех. Благодаря, господин Солтеш. Приемате ли синя карта от господин Паед? Yes, yes. Да, Господин Паят, имате думата. No. Peaaegu 10 aastat tagasi oli Македония üks е, kõige rohkem преди година Македония беше страна от Западните Балкани, която беше на прага на предприемането в Европейския съюз и НАТО. А, казвате вие, а също но преговорите не са започнали. Европейския съюз не иска да говори. Така че какво мислите вие? Всички тези отрицателни отговори, които бяха отправени на Македония, помагат ли на страната? Господин Солташ, Благодаря ви за този въпрос. Мисля, че да, прав сте. Но мисля, че сме чули много отговори на този въпрос по време на дебата. Отношенията между Македония, и другите страни има проблеми, а знаете, че в този регион мира и стабилността са крехки. Някои трябва да се предприемат някои решителни действия, за да предотвратим за бъдеще събития като тези, на които сме свидетели тези последни дни. Искам да информирам членовете на парламента, че в рамките на спонтанните изказвания съм дал възможност за синя карта на колегите, които не са взели участие в, а, в дискусията, а са поискали тогава да се възползват от синята карта. Сега господин комисарят ще вземе думата от името на върховния представител. Please. Коментари без микрофон в залата. Не съм говорил още, присъствах по време на дебата и трябва да кажа, че както и гръцкия ми приятел и аз съм доста ядосана, че имаше възможност за две-три сини карти, дори в рамките на процедурата за спонтанните изказвания, въпреки че предишният председател каза, че не е позволено. Дискусията беше прекратена, така че както и моя колега аз а, присъствах тук на дебата, вдигнах ръка, а, за да участвам в спонтанните изказвания, а, но вие не извикахте моето име. А какво се случва? Е, Благодаря. Благодаря. Както забелязахте, дадох думата на член от всяка една политическа група. Ако има членове, които не са доволни от ситуацията, много съжалявам и се надявам да се справя по-добре следващия път. Комисарият има думата. Коментари от залата без микрофон. Panie е, пошле. Уважаеми господине, дебатът е приключен и давам думата на комисаря. Микрофон. Вие а, оставихте предишния оратор да вземе думата, защо на мен не ми позволявате да говоря? Е, моля е, да проявите уважение към нея. Аз съм на 23 години и седя тук от тази сутрин. Уважаеми господине, аз проявявам голямо уважение към вас, но ем, процедурата постави определени ограничения. Сега давам думата на комисаря и без това изоставаме във времето. Много съжалявам, но има определени правила, които трябва да спазваме. Вие не ми позволявате да се изкажа. Нека а, да ви кажа, че вие нарушавате правилата. Пошлено, е, маме певна процедура. Уважаеми господине, имаме определени правила и процедури, които ясно са заложени в правилника. Аз трябва да ги зачитам и бих ви помолил да направите същото. Но това казвам и аз. Вие нарушавате правилата и се опитвам да кажа защо, но вие не ми давате възможност. Много съжалявам. Господин комисарю, моля, ем, имате думата. You, Благодаря, господин председателю. Нашата политическа инициатива съвместна между комисията и парламента е а, вече в ход. Важно е да се гарантира един конструктивен подход, който да се предприема от всички страни, така че а, тази инициатива да ам, постигне своите цели. Това е много важно за мен. Е, госпожа Могерини и господин Хан продължават е, да се ангажират и ние ще ви информираме за по-нататъчните развития. Смятам, че ще има и други възможности да ви е, информираме за по-нататъчните развития по този така важен въпрос. Дебатът беше противоречив на моменти, но и конструктивен. Всички от нас изразиха желанието си за постигане на конкретни резултати, свързани с инициативата на господин Хан и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 124, че може да се подаде и писмено изявление в рамките на 100 знака. по дадена тема, която е обсъждана. Моля членовете, които не успяха да вземат думата, да подадат в писмен вид своето изказване. Така ще направя и аз. Преминаваме към следващата тема и давам думата на своя колега.